И така, на 20 април 2012 година беше прекъснато заседанието. Сега го възобновявам. Протоколите от 20 април 2012 са е, на